Откривам заседанието. Добро утро на всички. Моля, заемете местата си. Предстои ни дълъг ден с гласуване и днес. Ще се опитаме да си свършим работата по най-бързи експедитивен начин. Поздравявам още един път напускащият председател Мартин Шулц. Благодаря му за всичко, което е извършил и му желая всичко най-добро за политическата му кариера в Германия. L'ordine del giorno Следваща точка в дневния ред е избор на заместник председатели на Европейския парламент. Получих следните кандидатури.